Allora, И така, добър ден. Искам да приканя колегите да вземат местата си и възобновявам сесията на работата на Европейския парламент, която бе прекъсната на 4 юли 2019 година. Искам да поздравя също така хората, които са горе в галерията, за да видят как ще открием пленарното ни заседание. Протоколите и текстовете, които са одобрени от 4 юли 2019 година, са раздадени и налични. Има ли някакви бележки по тях или възражения? Ако няма такива, протоколът се смята за прият. Сега някои съобщения. След изборът на господин Кириакос Велопулус за депутат в Националния парламент на Гърция, Европейския парламент отбелязва вакантяването на неговото място от 7 юли 2019 година. Компетентните власти в Нидерландия ми съобщиха, че депутатката в Европейския парламент, госпожа Лара Волтес, е избрана да замести господин Франс Тимерманс от 4 юли 2019 година. Освен това, Компетентните органи в Гърция изпратиха съобщение, че депутат е избран в Европейския парламент и той се нарича Емануил Фракос, който ще замени господин Велопулус от 10 юли 2019 година. Добре дошли на новите колеги. Искам да ви припомня, че те вземат местата си с пълни правомощия, неговите органи също, което е записано в нашия правилник. Получих от групите НП и ЕКАРЕ някои искания за видоизнаменения на състава на някои комисии. Тези номинации ще бъдат част от протокола на настоящия сеанс и ако няма никакви възражения до приемането на протокола, тези номинации може да бъдат сметнати за прияти. Сега преминаваме към дневния ред. Господин Корбет. Господин председател, съобщихте имената на членове на парламента, които вече са напуснали парламента. Сигурни ли сте, че не, цялата група е НП не трябва да бъде включена в този списък? Гледам, че ги няма. Колго Да, това беше тънък хумор. Преминаваме към дневния ред на работата ни. Окончателният проект за дневен ред е прият от Председателски съвет на 11 юли по член 156 и той е пред вас. За вторник, утре, групата ГУЕ поиска изявлението на заместник-председателя на комисията и върховен представител на съвета по външни работи и политика за сигурност за ситуацията в Венецуела не бива да завършва с резолюция. Давам думата на госпожа Вилануева Руис, която ще представи искането от името на своята група. Заповядайте. Алейла парола. Добър ден, господин председател. Здравейте, уважаеми колеги. От името на групата ГОЕ, Северната левица, молим да бъде оттеглена резолюцията за Венецуела. Смятам, че дебата е необходим но в предвид факта, че започва нов диалог по инициатива на Норвегия с всеобщо участие, дори и с подкрепа на папата за тази инициатива. Мисля, че би било неуместно в този момент да се намесваме чрез резолюция би трябвало да бъдем застъпници на диалога за да се постигне мирно решение. Единствено по този начин ще постигнем стабилизация. Благодаря ви, госпожо Виланоева Руис. Сега ще дам думата на някой депутат, който иска да се изкаже против това предложение. Заповядайте, господин Галер. Yes, thank you very much. Благодаря, господин председател, от името на е НП. Е, на групата на НП отхвърлям това предложение. Наистина в нашата резолюция можем да споменем е, инициативите и диалога, които са в е, ход, да ги приветстваме, но положението е драматично и пределно ясно в това отношение. Така че мисля, че можем на този етап да имаме позиция, респективно да гласуваме резолюция защото сме наясно какво драматично е положението, проводи до милиони беженци, които напуснат страната. Мисля, че можем и следва да заемем ясна позиция под положението. Благодаря, господин Галер. Нека да гласуваме сега искането на групата ГУЕ за... Нека ще гласуваме електронно също така. Та... Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Е, е, е, сеньори, Извинявайте. Прекратете гласуването. Искането се отхвърля. Така че дневният ред си остава същият за сряда. Групата на ГУЕ поиска изявленията на съвета и комисията за отношенията Европейски съюз Меркосур да бъдат добавени като трета точка от дневния ред. Това е след обяда, след изявленията на комисията и съвета за зоната на чистия въздух в градовете на Европейския съюз. Давам думата на Биланоева Руис, която ще представи искането на своята група. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Ние смятаме, че е важно в сряда споразумението с Меркосур да бъде включено в дневния ред. Вече 20 години се водят тези преговори в условия на пълна непрозрачност. А имам това споразумение, имам много сериозно отражение, включително 30 000 фермери ще бъдат засегнати от него. За това смятаме да го обсъдим в парламента в сряда. Господин Ансен, заповядайте, за да се изкажете против това предложение. Yes, thank you, Mr. Благодаря, господин председател. От името на ЕНП възразявам на включването на тази точка в дневния ред. Документите току-що бяха обнародвани и искаме да ги анализираме внимателно. Е, Еврокомисарът Мамстрем обеща следващата седмица да се срещне с комисията и така че ни е необходимо време. Благодаря ви. Нех да гласуваме сега искане с дигане на ръка. Кой е за? Кой подкрепя искането на ГУЕ? Вдигнете ръка. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Дневният ред остава без промени. L'ordine del giorno è così. И така, вече приехме дневния ред. Той е фиксиран. No, non ce n'era bisogno. Не, не, няма нужда, не. L'ordine del giorno reca... И така, сега имаме изказвания от едноминутен тип по член 172 от правилника за дейността. Прего, лей ла парола. Заповядайте. Ма, Президент, pursuant to Господин председател, по силата на правило 184 я като председател на Комисията по рибарство искам да изтъкна, че един британски депутат, Робърт Роланд, миналата седмица публикува един коментар, според който, когато Брексит се случи, всеки един плавателен чужд съд в британски води трябва да получи същото отношение, както Белграна. Е, господин председател, вероятно знаете, че крайцера Бригано, принадлежащ на Аржентина, беше потопен и много хора загинаха. Това се случи през 1982 година. Искам да кажа, че Британската организация на рибарите отхвърли тези думи. Е, повдига ми се от е, подобно изявление. Как може да се казва, че рибари могат да загубят живота си, просто защото ловят риба в води, в които са го правили в продължение на години. Това е, меко казано, хипербола. Всъщност, историята на Европа показва, че думите са означение. Те могат да водят до приятелство и до разделение и омраза. Искам да кажа, че много съжалявам, че мой сънародник е използвал тези думи, за да всява омраза. Благодаря ви за това изказване. Onorevole Roland, prego. Благодаря за думата, господин председател. Като ответна реакция на това, което беше казано току-що, ще кажа следното. Отговарях на една обида, която вие нанесохте на колегата Джун Мъмри, тъй като тя се изправя срещу вас извън заседателната зала на Комисията по рибарство, която председателствате. Вие я обидихте и ние ще отправим предупреждение с дисциплинарен характер срещу вас. Що се отнася до моята ответна реакция, целта й беше тя да защити британската риболовна индустрия, която постоянно е разрушавана поради улова на риба с електрически импулси. Ще направя всичко възможно, за да защитя британските рибари. Това е коментар, който не трябва да се взима предвид буквално. Естествено, че няма да призовавам или да толерирам насилие в открити води. Макар, че през 2018 година британски и френски рибари влязоха в открита конфронтация в открито море. Никога обаче не съм имал предвид, че британските рибари трябва да започнат военни действия срещу чужди рибари. Искам да кажа обаче, че винаги ще остана в подкрепа на британската риболовна индустрия. Господин Фокс има думата. Няма ли го? госпожа Фокс. Това, което не може да се каже за британската делегация в тази част на залата е, че имаме чувство за хумор и знаем, че е важна свободната реч. Смятаме, че е скандално, когато има много по-важни теми. Този парламент се използва от един така наречен колега от Обединеното кралство да печели ефтино точки. Има много по-сериозни теми, с които трябва да се занимаваме. Аз защитавам правата на всеки един от нас да казва всичко, включително и това да обижда други. Важно е да има свободна реч, човек да говори свободно. Свободата е важна. Ние в партията за Брексит смятаме, че това е така. Ние ще ви защитаваме, когато го правите и престанете да ни нападате. Този парламент не е демократичен, има по-добри задачи, отколкото да се занимава с някакви вътрешни боричкания между либерални демократи и други партии в Обединеното кралство. Благодаря, колеги. По въпроса за свободата на словото пристъпваме е, към едноминутните изказвания по член 172. Разполагам с актуален списък. Започваме с изказване от господин Винченца. Тисълтелнök Кур, képviselőtársak! Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, в държавите членки на Европейския съюз съществуват различни закони в защита на етническите малцинства. В, една държава, в едни държави има сериозни е, гаранции, в други половинчати решения, в трети дори не са признати. В моята родина Румъния новото законодателство ограничава съществуващите гаранции. Е, признаването на унгарския език и използването на унгарските символи в е, общините се забранява. Няма институционален диалог между румънското мнозинство и унгарското мнозинство. Ние би трябвало да потърсим възможност е, за добро сътрудничество обмен на добри практики, така че върховенството на закона да заеме своето място. 15 милиона европейски граждани смятат, че трябва да бъдат избрани стандарти за защита на младсинствата. Господин Хауърд, с една минута. Госпожо председател, правото да се гласува е основно право. Нашата задача като политици е да помогнем на хората да упражняват това право. Преди 6 седмици в Великобритания и на други места обаче се случи точно обратното. Е, броя на подалите гласове по време на европейските избори нарасна 51%. Много граждани европейски в Великобритания е, и не само обаче не можаха да гласуват. За съжаление, британското правителство, след като беше критикувано, не откликна и откликна по-скоро отрицателно. Мисля, че е важно ние да упростим процеса и да направим по-лесно гласуването на всички европейски граждани, независимо къде живеят, просто чрез подписване на декларация в рамките на изборната секция. Написал съм писмо на председателя на комисията АВКО. Моля подобни мерки да се въведат на време преди следващите парламентарни избори, за да може всеки европейски гражданин наистина да гласува. Благодаря госпожа Йовева. Thank you. Хваля за беседо, драги колегице. Благодаря ви, че ми давате думата. Уважаеми колеги, много се радвам, че мога да говоря пред вас за първи път. Ще се възползвам от тази възможност да засегна една тема, която не е получила достатъчно внимание. Всичко в крайна сметка в държавите членки зависи от политически игри. Говоря за върховенството на закона. Бъдещи кандидати бъдещия кандидат за председател на комисията каза, че държи на създаването на механизъм за опазване на основните права. На последното заседание тя не посочи това, но нека да кажа, че в Харватия не се спазват съдебни решения. Надявам се следващия председател на комисията да се съсредоточи върху това. Искаме комисията да излезе с правно становище, свързано с съдебните решения. Аз не съм единствената, която иска това да се прави. Благодаря. Господин Кристиан Алард в залата ли е? Заповядайте, имате думата. Uh, имате бутон, който ще включи микрофона ви. Използвайте го, моля. Е, някой, надявам се, ще ви помогна от колегите. Благодаря. Благодаря много че за оказаната помощ, за първата реч, първото ми изказване в парламента. Благодаря, че давате думата на един новоизбран кандидат. Аз съм френски граждани, който представя Шотландия в Европа. Преди да стана член на депутат в Шотландския парламент, аз съм тук във връзка с Брексит, Брексит за да обявя нашата нашата връзка, нашата обвързаност с Европа. Вече след 20 години имаме Шотландски парламент, след прекъсна от 300 години. Ние винаги сме поддържали Европейския парламент. Благодарение на Европейския парламент имаме Шотландски парламент. Не сме забравили това. 62% в референдума от шотландците гласуваха за оставане в Европа. Ние сме една от най-европейските страни страни в Европа. Ние сме е, свикнали да отстояваме своята идентичност. Аз съм 100% шотландец, 100% французни, 100% европеец. Ние сме за свободно движение на хора, за свободен, свободен обмен. Ние сме готови да отстояваме европейските е, ценности и да останем част от Европа. Помогнете ни да постигнем това господин Жак Мацен, но не го виждам. В залата ли е? Не го виждам, казва председателка госпожа Томашич. Да, да. Божо Томашич, имате думата. Хвала лепа, госпожо predsjedavajuća. Благодаря, госпожо председател. Международен наказателен съд за бивша Югославия публикува през декември заповеди за арест на Шешел, Йовица и още едно лице. Защо? Защото се твърди, че те са сплашили и са опитали да подкупят свидетели. Всъщност, през януари 2019 година бяха връчени тези заповеди, но Властите в Белград отказаха да ги изпълнят. Защо? Защото това е в разрез с акта за сътрудничество с Хакския трибунал, който изисква да се екстрадират лица, които са обвинени във военно престъпление, но не и лица, които нарушават разпоредби на съда или не зачитат неговата суверенност и постановление. Въпросът е защо Сърбия действа така? Защо е, обжалва тази процедура? Защо Сърбия обръща гръб? Жалко е, че една държава, която открито се противопоставя на сътрудничество с Хакския съд, продължава да преговаря по силата на член 83. Това показва, че има голяма доза лицемерие в Европейския съюз. Ευχαριστώ. Господин Георгио. Έρχομαι από την Κύπρο. Благодаря. Аз съм кипърец. 45 години отбелязваме от най-тъмната страница на нашата история, когато гръцката хунта с помощта на НАТО и местните фашистски организации, като ЙОКАПИ, извършиха преврат, като искаха да унищожат много хора, включително и един епископ. Трагични бяха последствията, безследно изчезнали, убити а, за премествания, преселвания, опит за промяна на демографския състав на нашата страна. Искаме практическа подкрепа от Европа. Не мерки, които просто се повтарят многократно, и не правят нищо. Турция може да е ценна за Европа, но мисля, че е много по-важно да се подкрепя международното право. Да се подновят преговорите също, тъй като те бяха прекъснати след Кран Монтана. Нужно е едно решение, което да подкрепи народа на Кипър и да има по една, безоп... една по-безопасна Европа. Господин Патън. Thank you. Благодаря. 400 хиляди хора от, от източната част на Мидланд ме избраха за своя председател. 200 милиона души в Европа са гласували, за да бъдем тук. Демократичните устои на Европейския съюз се гради върху нас. 761 пряко избрани представители събра, на, на европейските граждани, събрани в тази зала с, или в Брюксел. Защо а, а пар, пар, парламентът работи само 60 дни годишно? Миналата седмица работихме много малко, едва тази тази вечер, само тази вечер имаме възможност да говорим свободно за целия месец юли и това само за 60 секунди. Толкова малко хора присъстват тук. Нима нямаме какво да си говорим. Нима не искаме да ни чуят. Истинския отговор, че членовете на комисията и съвета стоят за затворени врати имат нужда да, за да ни ни чуят. 60 секунди не са достатъчни да чуят гласовете ни. Госпожо председател, апелирам да имаме повече парламент. The trouble is that if everyone... Всеки, всеки има възможност да говори много, не тази вечер, но имаме правила, които ние трябва да спазваме. Сега госпожа Бошко, една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, на 1 юли в Украина бях проведени избори. След изборите през пролета вярвахме, че ще има бързи промени. След това обаче избирателната комисия в страната отказа да даде възможност на районите с унгарско етническо мълцинство да гласуват. Станахме свидетели и на различни други злоупотреби с правата на тези хора. Много различни партии с съмнителен характер се опитаха да привлекат гласове. Освен това, тайните служби в страната започнаха да тормозят хора, които е, участват в е, предизборната кампания. Лидерите на унгарската общност, сред които учители, интелектуалци, работят за възможността да се гласува. Следете какво се случва в Украина. Украина не може само да пледира за европейска интеграция, трябва да спазва правата на всички свои граждани. Госпожа Крецо. Мадам комисар Госпожо комисар Вестагер, Уважаема госпожо Еврокомисар. Искам да кажа нещо в Европейския съюз и да говоря за многогодишната финансова рамка, която гарантира кадро финансиар мултиануал която Многодишната финансова рамка всъщност гарантира една стабилна Европа, една предвидима Европа. Економически погледнато, мисля, че бъдещият бюджет до 27 година не е просто приоритет. Е, той трябва да се разгледа в спешен план. Европейската комисия предложи бюджет е, на 2 май 2018 година. От тогава насетне не протече много диалог. Популизмът в Европа нараства. Ако вие като са законодатели и съветът го одобрите, ще се отвоят средствата по еразъм, по научно-изследователска дейност и така нататък. Както и сближаването. Сближаването трябва да преодолее разликата между изоставащи економически региони и по-развити такива. Затова е нужно да се проведат тристранни срещи между Комисията, съвета и парламента за бюджета 21-27. Съжалявам, не съм свикнала да говоря само минута. Да, зная, когато сте комисар и сте тук в ролята на комисар, нямате а, такива ограничения, но това не е така. Британските а, колеги трябва да знаят, че в крайна сметка, колкото по-кратко, толкова по-мъдро. За една минута госпожа Билба. Благодаря, госпожо председател. Абанте Навара, Абанте, това е израза, който използваме в нашия край, за да опишем за да кажем, че с решителност можем да преодолеем всяка трудна ситуация. Сила, смелост, солидарност с силите, които са качествата, които му трябва да отстояваме в условията на природни детствия. Гражданите на Навара заслужават тези чувства там имаше проливни дъждове. 13 е, общини са в бедстващо положение и очевидно измененията на климата засягат всички ни. За това е важно климата да бъде наш приоритет. Нуждаем се от глобална стратегия, която обаче да бъде изградена отдолу нагоре, защото на място се решават най-сериозните проблеми. Госпожа Чектарди, Благодаря, госпожо председател. Началото на този мандат всъщност показва, че има две идеи за Европа. Първата е на бюрократите, които се основават върху еврото, искат да опазят елита. И една Европа без граници, без идентичност от работници, които са експлуатирани, недобре заплащани, едни потребители, които следват финансовите пазари и болните логики на тези пазари. А втората Европа е нашата. Нейният фундамент е върху славната история на този континент, която иска да съществува при опазване на нашите народи и нейната цел е създаването на една Европа, която опазва идентичността и демокрацията. Председателят Сасоли, всъщност, е, който е тук като председател на парламента, всъщност изразява тази алхимия между демохристияни и социалисти. Тези, които наказаха Италия години наред и продължиха да я наказват, наказват нашата страна години наред. Наказаха нашите майстори, нашите земеделци, нашите семейство. Казвам го в пленарната зала, казвам го обаче най-вече на хората, които изслушат извън. Няма да спрете нашата революция с вътрешни дворцови интриги. Тази Европа ще я променим и ще дойде с силата на народите. Мистер... Благодаря, господин Вонтрап. Тук ли сте? No. Няма. Следващият оратор, господин Воренга. Okay. Euh, Благодаря, госпожо председател. 113 милиона европейци днес са застрашени от бедност и социална изолация. Това е двойно повече от населението на моята родина Белгия. Имаме спешна нужда от социални дейности, което не е случайност, а е последствие от политиката политиката, приемане и провеждана от традиционните партии, искащи поради които вървяха по пътя на либерализацията и е, бюджетни ограничения. Е, сега трябва да предприемаме европейски мерки, да кои насочени към хората и да, да, да направим това, което те имат нужда. В противен случай ще продължим да се сплъзгаме по тази убийствена спирала или ще сработим за една Европа на просперитет, не гледаща се на социален дъмпинг, а на социален прогрес. Благодаря. Благодаря, господин Пападакис. Καταδικάζουμε τη χρησιμοποίηση Осъждаме използването на кораби за сондаж в кипърски териториални води. Турция е партньор в НАТО, стратегически партньор на Европейския съюз, но през последните 45 години тази държава окупира 37% от територията на Кипър. Европейския съюз не може да използва само думи, за да се справи с тази заплаха. Знаем, че думите не помагат по отношение на Турция. Положението в Егейско море е сложно. Новото правителство в Гърция, трябва да кажем, обаче ускорява имперските амбиции на Турция. То се опитва да лежи на стари лаври. Мисля, че трябва да заклеймим тези империалистски стремежи на страната да управлява тези ресурси. Трябва да демонстрираме солидарност. Госпожа Шойдрова. Колегове, тенто месец. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Този месец отбелязваме 70 годишнината от края на Първата Израело-арабска война. Европейските държави, включително Франция и Чехословакия, помогнаха на Израел – да се бори и да отстоява правата на своята държавност. Една от причините за това беше, че Израел споделя нашите ценности, зачитане правата на човека, зачитане на демокрацията. Израел е една от малкото държави в този регион, където има истинска демокрация. Поради тази причина Европейския съюз трябва да има отлични отношения с Израел. Причината, поради която исках да се изкажа днес, е, че се безпокоя. Безпокоя се, че не сме подписали асоциационно споразумение с Израела. Трябва да имаме такова споразумение, подобно на други а, държави. Как е възможно да не се е срещнал съвета за споразумение от този тип. Утре ще говоря с госпожа Могерини, за да се подпише такова споразумение. Давам думата на господин Гонзалес Казарес. Благодаря, госпожо председател. Здравната система е ядрото на една е, на едно общество и тук човешкия капитал е изключително важно. За жалост, на много места в Европа и особено в Испания нещата са поставени така, че работещите в здравеопазването са много зле поставени. В, моята, е, в моя район Галиция, в моята провинция Галиция, те са направо е, тормозени от местното правителство е, хората са принудени да работят на граждански договор, понякога по часово. Ние искаме добро здравеопазване спазване. При тези условия това е невъзможно. Става дума за милиони работещи в тази област. Те заслужават човешки и достойни отношения. Господин Флеко. Европа е за мене увек имала сигурен... За мен Европа винаги е била един континент на толерантност, на прогресивност, е, на силен дух. За съжаление, през 2019 година вече имаме толкова е, технологични решения за всичко, включително за контрола върху границите, че Словения, нашите съседи, е, са решили да сложат метална ограда по още няколко километра от нашата граница. Ние не подкрепяме подобно решение, защото границите водят до все повече граници, стените водят до стени, до огради. Това е погрешен подход. Естествено, сигурността е важна. Трябва да следим проблема с мигрантите, трябва да третираме мигрантите по човешки начин. Телените огради няма да решат проблема. Европейската комисия новата комисия трябва да намери начин да се справи с контрабандистите. Трябва да решим проблема максимално бързо. Я, Frau Präsidentin. Госпожо председател, здравейте. Е, тук говорим за голямата политика, обаче аз съм по-скоро притеснен за състоянието на нещата в парламента. Принципно задача на членовете на парламента е да определят своя политически гневен ред. Те решават с какви инициативи и въпроси да се занимават. За съжаление, в момента това правило се нарушава. Днес получих документ от господин Веле. Става дума за администрацията на комисията <clears throat> Либе с поднаслов евентуални първи парламент, парламентарни инициативи и, а, и олицетворява това, което нарушава нашите права да, да отговорим на нуждите на нашите потребители. Хуманитарни визи и така нататък. Тоест, администрацията смята да определя дневния ред. Това е грубо незачитане и аз ви призовавам да вземете спешни мерки и да се разбере колко пари са похарчени за това и как в бъдеще да не допускаме подобни явления. България. Благодаря. Господин Кузмюк. Благодаря, госпожо председател. Аз съм член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони. От Полша съм. На 28 юни се постигна едно споразумение за свободна търговия между Меркосур и Европейския съюз. От 2000-та година текоха преговорите и нямаше причина да се засили работата, когато не работи парламента. Смятам, че даже имаше протести в Польша, във Франция. Казваха хората, че всъщност свинското месо, захарта и другите продукти, които ще дойдат оттам, могат да дестабилизират пазара, особено в контекста на Брексит. Продуктите от Меркосур не отговарят или поне не са длъжни да отговарят на високите стандарти за сигурност и качество на храните. Аз лично се надявам това споразумение да не влезе в сила без парламента да го одобри. Благодаря. Господин Ферейра. Muito господин президент. Presidente. Poucos dias depois das eleições para o Parlamento Europeu, благодаря, госпожо председател. Ден след избора на Европейския парламент, комисията излезе с препоръки по държави членки тези препоръки не съдържат много нови неща, но имаме на какво да се спрем. Например, за Португалия комисията иска по-голямо отваряне в областта на бюджета за транспорт, за образование, за култура. Да се като се имат предвид резултатите от нашата работа в тези области. С други думи, е, това налага неблагоприятни условия на работещите и раздробяване на трудовия пазар в областта на условията на труда. Възниква въпроса, кой ще се съгласи да, за, да не е толкова важно кой ще стане, е, кой ще вземе ръководни позиции в Европейския съюз. Важното е да променим политиката. Госпожа Розенберг Верониди. Евхаристо, кирия проедре. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, по време на предишния си мандат Европейския парламент обсъди проблема с миграцията. Аз съм от Гърция, знаете, че там проблема е голям. Новото правителство на партията Нова демокрация представи конкретен план за имиграционната политика на страната. Има обаче два проблема. Единият е свързан с Дъблинския регламент, който е вздъна на улица в съвета. Втория проблем е са онези държави членки, които са затворили границите си и не прилагат решения, които вече са взети. Те не поемат своята отговорност и освен това не приемат да имаме обща политика в областта на убежището. Говорим за популизма, ами как да няма популизъм, като има такива мерки? Благодаря. Госпожа Волтерс. Eh, Благодаря, госпожо председател. През изминалия месец много се радвах на оранжевите лъвове. Имаше и шампионат по футбол между жени. Преди това не бе много известен този спорт спорт, но сега всички гледат финалите на женския футбол. Имахме и избори за Европейски парламент, имаме Брекзит, екстремизъм и това отвори очите на хората. Най-голямата надежда обаче сега са младите хора. Ние не гласуваме за Урсула Ван де Лайен. Ние гласувахме за хора, които преди изборите ясно заявиха какво защитават – Представете си, че финалния матч бе спечелен от някой друг. Например, държава, в която има екстремизъм. Това нямаше да бъде прието. Искам да се боря за по-демократична Европа и председател на комисията, който подкрепя едно такова становище. Господин Кофо за една минута. Благодаря, госпожо председател. Избрах да се изкажа, защото миналата седмица Дания изгуби едно дело пред Европейския със. Тази присъда, това решение торпедира датската политика по отношение на чужденците. Решението е гротескно. Дания никога не е приемала Европейския съюз да се вмесва в нейната политика. Е, искам да кажа, че днес в датския парламент има голямо мнозинство, което е за по- строга емигрантска политика, защото Дания е страната на дъчаните. Не може всички да дойдат в Дания. Хората трябва да отговарят на много строги критерии, за да дойдат при нас. Затова мисля, че е гротескно, че Европейския съюз се меси в нашата политика и подкопава нашето право сами да решаваме. Искам да кажа, че ние имаме право да решаваме за това как да изглежда Дания. Господин Буда. Дома președinte, Благодаря, госпожо председател. Румъния има отношение към евро, Европейската а, комисия по земеделието. Ще ни се новата комисия да не превръща ОСП в заложна, разменна монета за постигане на нашите цели. Нека не си играем с бъдещето и съдбата на европейските и е, европей, европейските и румънските фермери. Е, приетите решения и директивата, приета от е, предходния апартамент, е, пречка, е пречка по пътя ни към разумни решения, разумни цени. Мисля, че този доклад трябва да бъде преразгледан отново в Европейския парламент, да проведем тристранни преговори и да приемем национални е, разговори тристранни. Госпожа Кърцендал. Госпожа Киртън Дарлинг, разделени сме по тема Европейски съюз, но това е изключително важно, за да се борим срещу робството по цял свят. Навсякъде търговията с хора, трафика на хора, сексуалната експлоатация засягат около 20 милиона души. Обединеното кралство а, има най-висок брой в Европейския съюз регистрирани жертви, а Североистока има най-големия регионален проблем извън Лондон. Но също така ние сме водещи, що се отнася до законодателство за съвременното е, робство и за действията, които предприемаме. За това е важно комисаря в Нортъмбрия е, ясно да покаже, че работи за нашата общност и той го прави. Ким Магинес. Прави го. Работейки заедно в регионален план като част от Европейския съюз, ние можем да изкореним това престъпно, тази престъпна експлоатация, която трябва да остане в миналото. Не може Брексит да ни дърпа назад в едно такова минало. Благодаря. Господин Богович. Е, в Словения имаме В Словения сме е, станали свидетели на много проблеми, особено през последните месеци. Става дума за проблеми свързани с е, нападенията на вълци и мечки е, върху добитъка. Повече от 100 овце бяха нападнати и съответно бяха убити. Същото въжи за много коне, крави. Трябва да отбележим, че броя на дивите животни се увеличи. Защо? Защото през последните години повече диви животни бяха родени от тези, които бяха отстреляни. Фермерите и животновъдите искат да се направи нещо. Министерството на селското стопанство в Словения предложи да има един извънреден ловен сезон който да се отнася основно до вълците и мечките. Мисля си обаче, че и ние трябва да действаме тук в Европейския парламент, тъй като проблема не засяга само Словения. Този проблем всъщност се появи, тъй като природното равновесие е нарушено. То очевидно е нарушено в Словения и мисля, че трябва да направим нещо. Не може проблема да се прехвърля извън нашите граници. Ги има редица други желаящи е, да, да правят изказвания, но ние изчерпахме лимите си, затова и приключваме времето за едноминутни изказвания. С това закривам днешното ни заседание. Е, искам да припомня, че утре, вторник, започваме в 9 часа. Дневния реч ще намерите на веб страницата на на Европейския парламент. Приятна вечер на всички!